No niin, hyvää iltapäivää. Where is my hammer? Добър ден на всички. Dino should go to display. No niin, hyvää iltapäivää kaikki. Soivotan teidät tervetuloa. И така, добър ден на всички. Бих искала да ви поздравя с добре дошли тук на срещата на подкоми... подкомисията за правата на човека. На първо място, нека да погледнем протокол от предходното заседание – Заседанието от 22 октомври, да, съществува протокол, който се одобрява, така че сега можем да, се, да пристъпим към точка трета. Малко по-кратко ще бъде от предходния път. Просто ще ви дам няколко а, информации за, разви... за различни неща, които са се случили от последното заседание до сега. На първо място даването на наградата Сахаров ще стане на 16 декември в Страсбург. Аз получих покана да отида на конференция в Москва точно преди това – Това стана от страна на фундацията Сахаров, която организира конференция посветена на наследството, оставано от Андрей Сахаров. На 16 декември ние ще честваме 20 годишната от смъртта на Андрей Сахаров. И сега можем да кажем, че до някъде кръговрата се затваря, защото ще можем да се срещнем с нашите приятели в Страсбург непосредствено след конференцията в Москва. А, бих искал да ви държа в течение на тази ситуация. Освен всичко друго, миналия понеделник се срещнах с посланиците на 27-те държави членки и Аргилар. Председателя на комисията Либе присъстваше. Както знаете, техният ресор се занимава с правата на човека от вътрешна гледна точка, маргинализация и така нататък. В Нашата подкомисия по-скоро се занимаваме с външните аспекти на правата на човека. Много беше добре, че проведохме дискусии с посланиците, с представители на съвета на министрите. Те искаха да чуят нашата гледна точка във връзка с присъединяването на Съюза към конвенцията на ООН. Според мен това ще означава, че ние трябва да свършим изключително много работа през тази предстояща зима. Комисията, която се занимава с конституционните въпроси, трябва да изготвят свое мнение, свое становище по отношение на приемането и присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на ООН за човешките права. Ние очакваме с нетърпение работата си по този процес и се надяваме да сме способни поне да излезем със становище по този въпрос. Разбира се, Лисабонския договор влиза в сила утре, така че това ще окаже своето въздействие и ще ни позволи да се присъединим към Конвенцията на ООН по човешките права. Аз съм убедена, че нашите внуци няма да ни попитат кога точно е влязъл в сила Лисабонския договор, къде сме били, когато е влязъл в сила той но аз лично ще бъда на семинар в Холандия. Една друга точка, свързана с баронеса Аштън, която ще бъде новия вице-президент, а тя също така ще бъде и върховният представител на Европейския съюз. Аз съм много доволна от, този, от това решение на събитията, защото тя е много ангажирана с правата на човека. В сряда ще имаме възможност да обсъдим с нея, когато тя дойде тук сутринта какво става в Комисията по външните въпроси, така че наистина за нас ще бъде интересно за това какво мисли тя за работата по правата на човека и включването им към работата по външните въпроси по-спешните въпроси. В Страсбург миналата седмица имаше три резолюции Никарагуа, Лаос и Виетнам, както и Китай. Може би сте забелязали, че в парламента няма единодушно мнение нито по отношение на Никарагуа, нито по отношение на Китай. И това означава, че дискусиите по тези въпроси ще трябва да продължат да се достигне до, една по, до едно по-хармонизирано мнение. Във връзка с тези резолюции, в четвъртък след обяд, ние знаем, че Лисабонския договор ще, се, ще има влияние върху това. Ще има хора, които ще изложат своите становища, ще направят изявления. Там ще има върховни представители. И само ще припомня, че съм изпратила писмо на председателя на групата в края на лятото, така че може би ще успеем да продължим дискусиите, което ще ни позволи а, да приближим своите становища. Сега господин Обиос е тук и той ще каже няколко думи за със своето участие в а, делегацията на комисията ФЕД, на комисията по външните въпроси и тяхното посещение в Мадрид. Както знаете, Испания ще поеме ротационното председателство и затова е интересно да чуем какво отношение ще има Испанското председателство към въпросите на правата на човека. Надявам се, че ще успеем да чуем от господин Хауът или от госпожа Кини е защото те взеха участие на общото събрание на ООН преди няколко седмици. А също така бихме могли и да проведем дискусия по точката, която касае шведското председателство. В зависимост от това как, какво мислят господин Хауърд и госпожа Кини по този въпрос. Така, това бяха съобщенията на председателя и според мен сега можем да преминем към точка 4, а именно размяна на мнения за шведското председателство. За нас е голямо удоволствие и за мен беше наистина много приятно да работим с шведското председателство, защото те наистина работят много добре с въпросите, свързани с правата на човека. И наистина се радвам, че председателят на Кохом на работната група по правата на човека непрекъснато работеше с нас. За съжаление, следващият председател на работната група не може да присъства днес. Той се казва Фернандо Хередия и е от постоянното испанско представителство. Той ще работи по въпросите, свързани с правата на човека по време на испанското председателство. А всъщност той е тук, така че господин Хередия в крайна сметка ще може да вземе отношение по тези въпроси. Новият председател на работната група беше поканен на заседанието на комисията и на 14 януари, така че ние ще успеем да продължим своите дискусии с Испанското председателство и през следващата година. А също така тук е госпожа Наталия Лансол, която представлява Amnesty International и тяхната служба тук в Брюксел. От началото на шведското председателство ние добихме представа за тяхната доста амбициозна програма, свързана с правата на човека. Те искаха да осъществят по-глобални действия по правата на човека, както в Европейския съюз, така и в, на по-масштабно ниво. Бяха издадени редица насоки, също така се поддържаше и диалог, както и различни инициативи по този начин Швеция подкрепяше демокрацията и а, правеше усилията на Европейския съюз по-забележими в световен мащаб. По време на представането на програмата шведското председателство заяви, че за тях е важно инструментите и средствата, които съществуват, да бъдат използвани използвани по по-ефективен начин, а също така да се защитават правата на човека и извън границите на Европейския съюз. Сега искам да подкана госпожа Хамършот да вземе думата и да ни обясни а, как се прилагаше програмата на шведското председателство във връзка с правата на човека. А също така ще чуем и за резолюцията, Това е резолюция, която беше приета на 16-17 ноември в съвета. Госпожа Хамършот, имате думата и още веднъж за нас е удоволствие да сте тук сред нас на заседанието на комисията. Не е включен микрофона на ораторката като хората. Чуваме от някой друг микрофон. Радвам се да докладвам за работата, свършена от шведското председателство във връзка с човешките права и демокрацията. Може би е символично, че аз съм тук на 30 ноември, за да докладвам за свършеното от нашето председателство. И както вие сама споменахте, госпожо председател, утре ще влезе в сила Лисабонския договор и започва нова глава в историята на Европейския съюз. Вярвам, че новата институционна рамка ще ни помогне да работим по-ефикасно за защита на човешките права. Но сега искам да ви кажа за главното, което сме свършили по време на шведското председателство тази есен. А тази работа, разбира се, не е завършена. Знаем, че има още много работа през останалият месец от нашето председателство. Много се радвам, че мога да участвам в дискусията днес тук и разбира се ще бъда на разположение а, заедно с моите колеги от комисията и от а, секретарята на съвета. Когато ние представихме нашата програма през август, още самото начало казах, че искаме да изпреварваме събитията. Тази амбиция отразява е, законодателството на Европейския съюз по въпроса на човешките права, нашата обща политика, външна политика и политика за сигурност. Опита ни от миналите месеци показва, че нарастващата роля на Европейския съюз в областта на човешките права е, привлича усилията на съвета, на Европейската комисия и Европейския парламент. През е, изминалите месеци председателството имаше няколко възможности на различни нива да обмени мнения и информация с Европейският парламент и подкомитетът по въпросите на човешките права. Радвам се, че можахме да използваме всички формати, формални, неформални, открити и поверителни, с които разполагахме. Това несъмнено допринесе за успеха на нашите усилия Европейския съюз да стане един по-видим и плодотворен деец в областта на човешките права. През последните няколко месеца работихме по много въпроси, които вие добре познавате в Европейският парламент. Първо искам да спомена положението на защитниците на човешките права. Както споменахте, госпожо председател, насочваме се към конкретното изпълнение на насоките на Европейския съюз. Реагираме срещу нарушенията в отделни случаи. Опитваме се да поддържаме контакт с защитниците на човешките права и с други неправителствени организации, за да намерим най-добрата стратегия. Но още много остава да се направи. Както Европейският парламент, председателството отдели специално внимание на положението на защитите на човешките права в Русия и приветстваме даването на наградата Сахаров на мемориал тази година. Също така разгледахме положението на защитите на човешките права в други страни, включително Иран, Китай, Ирак, Колумбия, Казахстан, Зимбабве, Шри-Ланка и Куба. По време на нашето председателство опитваме се също да интензифицираме дейността си като реакция на нови елементи, положението на жените, на хомосексуалистите, бисексуалните лица и е, техните нарушавания, също така и хора, които, чието права се нарушават във връзка с използването на интернета. Второ, искам да спомена подкрепата ни за демокрацията. На 17 ноември съветът прие заключение за това как Европейския съюз трябва да засили усилията си в подкрепа на демокрацията както по отношение на нашата обща външна политика и политика за сигурност, а също и по отношение на развитието. Тук са очертани приоритети и е необходима последователност. Този дневен ред ще даде възможност на Европейския съюз да разгърне един широк инструментариум в рамките на една последователна политика. Европей... Резолюцията на Европейския парламент, приета на 22 октомври по този въпрос, оказва, изразява подкрепа на тези усилия и също така приветства приносът на националните парламенти. Трето, обърнахте внимание на човешките права на хората с увреждания. Радваме се, че само преди няколко дни, на 26 ноември, съветът се съгласи с заключенията на Европейската общност да се заключения, направени във връзка с Европейската конвенция за правата на лицата с увреждания. Това открива пътя да Европейския съюз да се присъедини към тази конвенция. Друг въпрос – е въпроса на връзката между бизнеса и човешките права. Както депутатите знаят, на 10 и 11 ноември ние участвахме в конференция по въпроса на корпоративната социална отговорност по темите, очертани от специалния докладчик на ООН, господин Джон Раги. Госпожо председател, обща цел на шведското председателство беше да укрепим нашата позиция по отношение на защита на човешките права. Както знаете, искаме действията на Европейския съюз да станат по-видими за обществеността. Председателството е доволно, че политическият комитет реши да предприеме редица мерки, за да се постигне тази цел. Въз основа на чудесните предложения, направи формулирани от комисията и секретарята на съвета. Например, в това отношение, може би сте забелязали, използваме повече медийни стратегии, системно публикуваме изявленията на Европейския съюз и отразяваме положението в отделните страни, включително и в годишните доклади. Преди края на шведското председателство Европейския съюз ще е провел 17 диалога и консултации по въпросите на човешките права включително такива диалози с Русия, Китай, Канада, Япония, САЩ, Грузия, Киргистан, Таджикистан, Казахстан, Аржентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико, кандидатските страни и африкански, средите кандидатки и Африканския съюз. Радваме се, че проведахме първо подобно заседание по въпроса на човешките права с Армения на 8 и 9 декември а искам и се да спомена, че през октомври съветът реши да започне нов диалог с Индонезия съвместно с индонезийският външен министр. Той започна през ноември. Наред с това, съвета продължава да повдига въпроса за човешките права на политическо равнище, но не неодавнашните срещи на върха с Китай и Русия, например. Тези диалози и консултации остават ключов елемент от политиката на Европейския съюз в областта на човешките права. Започнахме оценка на диалога между Европейския съюз и Китай и ще се опитваме да информираме редовно под комисията по този въпрос. Освен диалозите и консултациите в рамките на работната група за човешките права, така наречената група КОХОМ, бяха обсъдени и редица други въпроси с трети страни, включително по член 8 на споразумението от Котону. Подобно беше споразумението с Зимбабве, за да продължим разговора по член 8. Там човешките права ще бъдат основен въпрос. Подобни срещи и разговори имаше с нашите южни съседи Израел, Палестинската автономия, Марокко и Египет. прилагането на насоките за човешките права на Европейския съюз се има широко въздействие върху политиката в областта на човешките права. В географско отношение ние реагирахме на нарушение на човешките права във всички части на света с изявления и с други стъпки. Председателството продължава усилията на работата за премахване на смъртно наказание в страните, които още не са го сторили. Ние реагирахме на екзекуции в различни страни. Отбелязахме Европейския ден срещу смъртното наказание на 10 октомври. Отбелязахме а, този въпрос и на Генералната асамблея, а, чрез среща на министрите. След две седмици ще от, отбележим 15-та годишнина на а, протокола а, по този въпрос. И продължаваме да реагираме а, на отделни случаи и а, а, факултативния протокол на ООН а, срещу а, смъртното наказание а, и а, изтезанията. Като, както членовете на подкомисията знаят, председателството работи в защита на правата на децата, включително и на годишният форум по въпросите на неправителствените организации. Доклада на форума сега вече е публикуван, може да се прочете на уебсайта на форума на неправителствените организации и защита на човешките права и правата на децата. Нашата среща с госпожа Марта Сантос Пейс се срещнахме, ще се срещнем през декември. По въпроса за правата на децата, в рамките на военните конфликти ние имахме контакти с редица страни и ще продължим подобни контакти. Направихме много, за да отбележим годишната за влизането в сила на Конвенцията за правата на децата, включително конвенция, конференция на високо равнище в Стокхолм. Предприеха се много местни инициативи от посолства в трети страни. Най-последните насоки в областта на човешките права, прияти миналата година, отнасящи се до насилието и дискриминацията срещу жени и девойки, изискват по-нататъчна работа. За сега сме получили доклади от шефовете на мисии по прилагането на тези правила в повече от 80 страни. И в момента а, а, продължаваме да работим по тези доклади, за да получим конкретни резултати. Годишната на конвенцията също дава възможност да се почертая нуждата от опазване на правата на жените. И диалог в този, по този въпрос и провеждаме с среди страни, включително и с Африканския съюз. Работим по международното право в областта на човешките права. И това е пример за това, което може да се направи, за да се увеличи нашата синергия, е, съвместна работа с ООН по този въпрос. Отбелязването на 60-та годишна от Женевските конвенции организирахме в Брюксел среща за обсъждане на бъдещите предизвикателства пред хуманитарното право сериозни крачки напред направихме за интегриране на човешките права и хуманитарното право в политиката а, на Европейския съюз. Една от целите ни е да осигурим последователност в многостранните и не противоречивост в многостранните усилия на Европейския съюз, ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. По този начин приоритета на човешките права по него се работи в различни многостранни, многостранни форуми. Помолихме нашия течен представител Кионка да посети Страсбург и Виена и да започне да проучва въпроса как да използваме тези форуми за по-широк диалог в областта на човешките права. Колкото до европейската сигурност и политика за сигурност и отбрана, работим за да укрепим по-нататък нашата интеграция с върховния представител организирахме семинар а, а, през юли. А през октомври страните членки проведаха първата годишна обмяна на прилагането на резолюцията на Съвета за сигурност 1325. Сега, ако а, се спрем на ограничителните мерки, а, в нашето внимание попадна Узбекистан. Съвета подчерта, че иска да продължи интензивен диалог с Узбекистан, включително да направи преглед на постигнатото в областта на човешките права. Друг важен въпрос, това е така нареченият процес ГСП+, плюс, с Шри-Ланка. Колкото до многостранното отношение, председателството продължава усилията да работи с Общо събрание на ООН и съвета по човешките права, като се разглеждат на тези форуми важни нарушения на човешките права. Продължаваме да работим заедно с регионални групи, с други страни, включително страни членки. Работим в все по-широк кръг от партньори и се надяваме на резултати. Радвам се, че имах възможност да обсъда работата по човешките права с тази комисия преди няколко седмици. И искам да кажа, че ние работим с тесно сътрудничество с съвета по човешките права, включително за, по въпросите за независимостта на специалните процедури. Както знаете, през 2011 година ООН ще проведе преглед за работата на съвета по човешките права и в консултация с следващото председателство ние започнахме първоначални а, консултации с партньорите а, като начало а, на подхода към този преглед. През есента е, видяхме няколко положителни резултати от нашата работа и четирите резолюции, които Европейския съвет представи, бяха приети. Резолюцията за правата на човека е представена от Латина Америка, Карибските страни, Европейския съюз, бе първата, която бе приета от този вид от 2001 насам. И то с рекорден брой гласове. Радваме се, че бяха приети е, и резолюции за Миямар и Кенедере които бяха прияти. Също така е, беше прияти резолюцията, представена от Канада. Нямаше отрицателна реакция срещу тези резолюции, което е добре. Радваме се също така а, а, от климата по отношение на правата на човека, правата за расово и религиозно равенство. А, а, резолюция по този въпрос беше а, прията също с консенсус, с рекорден брой спонсори. Голям брой държави, включително редица страни членки на Европейския съюз гласуваха срещу резолюцията за охулване на религиите. като се има предвид а, а, На 10 декември ще а, а, имаме специално а, а, правата на тези а, лица, които са, работиме с а, техните организации, а, за да а, се получат резултати от нашите работи. Много важна, разбира се, работата е борбата с расизма и други форми на нетолерантност, на нетърпимост. Тук работи група по Дурбанската декларация и по други въпроси. Преговорите в рамките на общото събрание обаче са трудни, там се е, има една поляризация на становищата. Когато се обърнах пред подкомисията през август, очертах как председателството обръща допълнително внимание на новите проблеми, които възникват във връзка с ограничаването на използването на новите технологии и преди всичко интернет. По време на нашето председателство подигнахме този въпрос пред, пред отделни страни, организирахме а, семинар по време на среща в рамките на ОСЕ за прилагането на човешките права, а също така и на годишният форум за управление на интернет в началото на този месец в Египет. С това, госпожо председател, приключвам краткото си обобщение на част от работата, която сме свършили като председателство през последните месеци. Бих искала да приключа, като кажа, че за наша чест да ви видиме като гости на Кохом през ноември и а, че, да кажа, че високо ценим а, обмена на мнения, който на няко, в няколко случаи имахме възможност да направим. Искам да ви благодаря и на вас лично, госпожа председател, а, за вашия принос към нашата обща работа. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Хамършолт. Струва ми се, че в тази нова ситуация, в която наблюдаваме промени които се дължат на начина по който институциите ще работят заедно, благодарение на Лисабонския договор, ще е от голяма полза. Защото това ще ни позволи да подходим към правата на човека от една по-широка гледна точка. Това ще бъде изключително полезно. Сега давам думата на Наталия, която ръководи службата на Amnesty International тук в Брюксел. Много ви благодаря, госпожо председател. И много благодаря за поканата да говоря пред подкомисията тук. Ще споделя някои коментари от името на Amnesty International и мрежата, която се занимава с правата на човека. Определено е трудно, че имахме големи очаквания във връзка с шведското председателство. Очакахме голям напредък. Признаваме, че имаше много предизвикателства, изключително много несигурност във връзка с институционалните проблеми, дали ще влезе Лисабонския договор, дали не, климатичните промени и така нататък. Но също така бих искала да кажа, че тези предизвикателства представляваха и голяма възможност. Възможност да потвърдим отново ценностите и принципите на Европейския съюз във връзка с правата на човека. А също така и възможност да приложим тези ценности на практика. Също така имаме и препоръки, които може да отправим към шведското председателство и можем да отправяме по-нататък във връзка с бъдещата работа в правата на човека. Шведското председателство се справи добре продължи своята работа по насоките на Европейския съюз в връзка с правата на човека. А също така мога да посоча една точка, в която шведското председателство се справи изключително добре, а именно във връзка с прозрачността и достъпа до информация присъствието на различни представители на, на срещите, обявяването на дневния ред предварително. Това беше изключително полезно. И смятам, че наистина напредъка в отчетността на европейските институции е от изключително значение, защото на първо място в нашите приоритети е прозрачността и отчетността. Също така бих искала да кажа обаче, че очаквахме повече. Очаквахме популяризиране на по-висшите ценности в три области включването на правата на човека във всички области, във всички политики. Също така устойчивост на политики и участие в политиките. Бих искала да навляза малко повече в детайли във всяка една от трите области. Очаквахме истински опити, истински усилия да се инкорпорират правата на човека във всички европейски политики. Нека ви дам някои примери Очевидно имаше разширяване на диалога по правата на човека, както чухме, имаше 17 проведени диалога. Но също така имаше и проблеми с ограничаването на диалога на някои от тези форуми, а не тяхното пренасене на по-високо ниво. А това видяхме на срещата на върха с Бразилия и с Индия, защото човешките права не бяха включени в дневния ред. Всъщност, дневния ред на днешния, днешната среща на върха в Китай ще се обсъждат човешките права. Защото да, чухме, че това е приоритет за шведското председателство, но това в крайна сметка не си пролича в документите, които бяха изготвени. Тук трябва да се вложат повече усилия. Направиха се повече усилия във връзка с правата на човека, и смятам, че бъдещото испанско председателство ще се възползва от изводите, които бяха извлечени от тази конференция. Но смятам, че а, трябва да се включат някои основни изводи в конференцията през декември, а именно задължението а, на държавите да изискват от компаниите да защитават и почитат правата на човека. Тук става въпрос за политическа воля и политиките на Европейския съюз. Става въпрос за законодателството срещу дискриминацията. Да, видяхме решителни стъпки от страна на шведското председателство, когато критикуваше някои дискриминационни законодателни текстове в Литва. Но, въпреки това, не видяхме достатъчно задълбочени дебати по отношение на директивата, защото липсваше политическо лидерство, именно когато се нуждаехме от него. Наблюдавахме напредък в някои политики, които имат значение както за вътрешния ред, така и за външните отношения. Говорим за проблемите, свързани с лицата, търсещи убежища. Вторият въпрос, който посочих в началото, а именно последов... последователността на европейските политики. Когато Европейския съюз обсъждаше ембаргото върху въоръжаването на Узбекистан, всъщност въпросът беше защо това е важно на първо място. Този въпрос трябваше да се разгледа в дълбочина, а не да се разглежда от страна на националните интереси. Смятам, че по този начин доверието беше накърнено. Друг пример е свързан с изтезанията с това, че очакванията бяха свързани с приемането на факултативния протокол. Но това трябваше да бъде направено по един а, много унифициран начин, както вътрешно, така и външно. Имаме някои дипломатически гаранции. Но в крайна сметка този въпрос остана нерешен. Беше постигнат консенсус по отношение на демокрацията и ние приветстваме това. Това беше една чудесна възможност да се види как инструментите, свързани с правата на човека, влияят върху гражданското общество. Но като че ли е, изводът е, който може да извлечем е, че не ни трябват повече и допълнителни инструменти, по-скоро ни трябва по-добро прилагане на съществуващите средства. Виждаме дейността на организации, свързани с гражданските права. Гражданските права излязоха на преден план, но все още трябва да видим по-сериозен напредък, трябва да видим официални документи, които са изготвени в тази връзка. На трето място споменах участието. А именно, става въпрос за това, че истинското участие излиза извън диалога. Това трябва да бъде един двупосочен процес – особено когато говорим за организации като Amnesty International. Важното е да има подходящия мантер, слуша, да се измъкват, да се извличат необходимите изводи, но също така и да се дават препоръки, коментари и обратна връзка. Един пример, когато това не се е случай, е оценката на диалога между Китай и Европейския съюз, когато организациите по граждански права даваха своето мнение, но в крайна сметка не получавахме достатъчно обратна връзка, дори когато приемахме гаранциите, че такава ще има. А също така бих искала да, спомен... бих искала да спомена и някои теми, свързани с диалога по човешките права. Виждаме добър напредък в инструментите, в средствата, които се прилагат във връзка с спазването на правата на човека, когато Европейския съюз работи с държави, с които имаме добри отношения, имаме препоръки, дават се насоки, но имаме случаи с Грузия, Таджикистан, например, в които има много малък напредък по отношение на правата на човека, като Узбекистан, Киргистан и Русия – според нас, една от, едно от възможните решения е да се договорим с тези държави, че няма теми, няма точки, които се третират като табу, като забранени теми, по което и да било време но това не означава, че ние от наша страна не трябва да се отказваме от трудните въпроси. Трябва да се занимаваме с въпросите, които са от общ интерес, но трябва да преустановим тази практика с табутата и да обсъждаме всички въпроси, които имат отношение към правата на човека. Що се отнася до насоките, тук наистина постигнахме сериозен напредък в теренната работа, в прилагането, особено във връзка с случаите на изтезания – а също така и на международно ниво. Получаваме добър отзвук от ООН. Става въпрос за подготовката на съвета по правата на човека, включването на препоръките от универсалния периодичен преглед на ООН и така нататък. Ще приключа с няколко въпроса, които са свързани с предстоящото испанско председателство. Бих им искали да поощрим испанското председателство да поеме охотно част от наследството на това председателство. Да се осъществи напредък по отношение на въпросите споменати в началото и те да бъдат превърнати в стандарт. Например, публикуването на информация, а също така и поддържането на широка консултативна база. Освен това, едно истинско включване, едно истинско участие. Но все още отвъд насоките има много работа, която трябва да бъде свършена във връзка с фокусните точки в теренната работа и така нататък. Също така бих искала да призова Испанското председателство да се ускори процеса на присъединяване на Европейския съюз към резолюцията на не по човешките права. А също така и лидерството, и ролята на председателството. Защото бяхме малко разтревожени от това отношение. Да, чуваме, разбираме това, което казвате, но в крайна сметка ние си следваме нашия дневен ред. Аз мятам, че председателството има мандата, има пълномощията да предлага а, нови теми, а, а, не да следва един предварително подготвен дневен ред. Смятам, че с испанското председателство ще видим това необходимото лидерство и повеждане напред. Благодаря, госпожо Анолсо. Мисля, че сме съгласни, че разполагаме с достатъчно и добри инструменти, но те не се използват както трябва. Именно това е една от важните задачи, която госпожа Хамашот очерта. Бих искал сега да дам, искал сега да дам думата на господин Обиалс. Господин Обиалс е автор на доклад по въпроса за човешките права. Изглеждате малко очуден, господин Абиос. Може би ще ни кажете нещо за Мадридската конференция, защото сега минаваме а, от шведското, ще минем към испанското председателство. Благодаря, госпожо председател. Естествено, всеки път, когато започва едно председателство, има едно двойно движение. От една страна, всяко правителство иска, и това е съвсем нормално, да придаде някакъв отпечатък на, на, на собствената си политика и на председателството в Европейския съюз, но от друга страна има обратно движение, а то е именно, че трябва да се действа приемствено, трябва да се продължи това, което вече е сторено от предишното председателство. Точно така, както и вие го казахте, госпожо председател, посочването на госпожа Аштон като върховен представител е допълнителен институционален елемент, който цели гарантирането на този процес на приемственост, за който говоря. По време на последното заседание направих положителна оценка на извършеното от шведското председателство. Сега ще направя същото. Работата беше много сериозна и тя позволи тази проблематика на правата на човека да се включи в политиките на Съюза. Имаме заседание с АФЕД. Срещнахме се с представителите на Испанското правителство. Заседанието продължи ден и половина. И в областта на правата на човека Испанското правителство ни даде гаранции, че ще продължи по същия път, който бе очертан от шведското председателство по време на това полугодие, което приключва. Както знаете, госпожо председател, това заседание не се отнасяше специфично до сферата на правата на човека. Ставаше въпрос за делегация на комисията АФЕТ, който се срещна с министра на външните работи, господин Моратинус, министърката на отбраната Кармен Чакон, държавния секретаря, секретар за Европейския съюз, господин Гаридо и също цяла е, серия представители на испанското правителство. Мисля, че ще е излишно тук да правя някакво обобщение на всичко това, което бе в дневния ред на това заседание. Ако имахме още ден и половина за тази среща, може би щяхме да решим всички е, въпроси е, по света. Може би това очаквате като декларация, но за съжаление не е така. Сега по-сериозно от практическа гледна точка ще кажа, че се фокусирахме по е, някои въпроси, които ще изброя. И това са въпроси, които са свързани с правата на човека. Ще ги изброя накратко и ще ги коментирам. По-специално две от тези теми, които според мен са важни или спешни. Например, Говорихме за желанието да се засилят трансатлантическите отношения в новия контекст, а именно при е, влизане в действие на Лисабонския договор, както и за развиването на нова политика от администрацията Обама в САЩ. Говорихме за това, че под е, Испанско председателство бихме могли да организираме среща на върха с е, Съединените щати и освен това да се опитаме да организираме две годишни заседания на високо равнище, така както го правим и с Русия. И си казахме, че е, правата на човека ще присъстват винаги в дневните редове на тези срещи. След това, в отношенията с Латинска Америка. Споменах Куба. Действително много говорихме за Куба. И испанските правителствени представители, както и членовете на Европейския парламент, които се изказаха, установиха, че има сериозна липса на напредък в областта на правата на човека – след промяната в кубинската власт. И тази промяна, в крайна сметка, повдигна известни очаквания. Следващата тема бе Афганистан. Явно там ситуацията не се подобрява, очакванията са общи за всички нас. Е, стратегията е да се е, засили гражданската помощ и да се справим с здравните проблеми, както и с проблемите на прехранването. Може би именно това може да допренесе за по-добро развитие на онова, което се прави на терена. Благодарение на международното присъствие в страната напредваме там. И сега искам да се съоточа върху два въпроса, които според мен са най-интересни в случая и които би трябвало да предизвикат интереса на Комисията за правата на човека. Под Испанско председателство ще направим първите стъпки за външните служби на Европейския съюз. И това е много важно. Това е всъщност най-новото, което проистича от прилагането на Лисабонския договор. Политическите действия в областта на правата на човека трябва да имат същото значение, каквото и економическото развитие. И трябва организационната схема на тези служби да бъде а, удачна, и според мен задачата във връзка с установяването на тези външни служби е, трябва да бъде приоритетна в работата на тази подкомисия. И втория въпрос, и с това ще приключа. Според мен има втори важен аспект. Важен от конъюнктурна гледна точка. Защо? Защото в Средиземноморието имаме проблем с правата на човека. Съществуват рискове и някой може да счете, че действително тези рискове не се оценяват достатъчно добре от всички е, държави членки на Европейския съюз. Нека да цитирам две трагедии, които се случиха наскоро. От една страна тероризма, който се прояви с изключително насилие в е, Испания и в Великобритания, и от друга страна жалката гледка на това, което се случва почти всеки ден на а, лодките, които а, пристигат в, в Европейския съюз или които а, се разрушават в морето. Знаете, че има един много важен момент в тази политика. Е, ставаше въпрос за приети решения още от 1995 та година, но е, Европейския парламент критикува липсата на ефективност. И след като започна действие Съюза за Средиземноморието, в крайна сметка се сблъскахме с парадокс. От една страна имаше известна деполитизация на отношенията между Европейския съюз и третите страни от е, южната част и източната част на Средиземно море, поради причини свързани с права на човека и на реформи. В крайна сметка, точно въпросите на правата човека не се разглеждаха много подробно. Имахме един по-функционален подход към нещата. По-скоро ставаше въпрос за един паричен съюз, съюз на дребни на, на економически проекти, а от друга страна имаше силна политизация, свързана с институционализацията и с а, политическото водачество, двойното политическо водачество на този съюз. В крайна сметка това а, доведе до засилване на конфликтите между а, Израел, Палестина и другите арабски страни. Заседанието, предвидено в Истанбул на министрите на външните работи, не се състоя, защото нямаше споразумение за назначаването на, на, на председателство на Съюза и в крайна сметка, без да преувеличаваме, можем да кажем, че този процес е парализиран. Вчера имаше заседание между египетския министр на външните работи и испанските и френски външни министри не знам как е завършило това заседание. Целта беше именно да се намери някакъв изход от тази блокирана ситуация. Мисля, че в тази подкомисия би било много важно не по геополитически причини, а по причини именно спазване на правата на човека, да започнем да се занимаваме с този въпрос за парализирания процес за Средиземноморието. Това беше въпрос, който широко се обсъди в Мадрид и мисля, че и ние ще можем да се занимаем с него. Много благодаря, господин Овиос. Наистина смятам, че влиянието на Лисабонския договор върху работата на тази подкомисия ще продължи да бъде интересно. За нас може да продължим да обсъждаме този въпрос. Госпожа Хамършолт спомена Как ще се промени нашата работа, защото Испанското председателство ще е последното, което ще председателства и групата Кохон. Така че, може би, трябва да получим отговор за това как ще изглежда цялостната картина. А сега имам тук в списъка си господин Протошевиц е, и може би господин Хауит а, може да поговорим малко за общото събрание на ООН и как всичко това се свързва с темите, които обсъждаме тук за шведското председателство. Господин Протошевец. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за направените презентации. Трябва да кажа, че съм много, много доволен от обобщението, което ни представи шведското председателство. Още по-доволен бях да чуя, че председателството очаква Европейския съюз да бъде глобална сила в борбата за човешки права. Но поради тази, този глобален подход, може би председателството изпуска от погледа си някои от най- нашите най-близки съседи, като Беларус, например. Страната дори не се споменава от шведското председателство в неговия кратък доклад. Но, но колкото знам, като председател на делегацията за отношения с Беларус, познавам положението на нещата там. Миналата седмица бях приех делегация на активисти по политически борци за човешките права. Нали, начало с Александър Миленкевич, който е носител на наградата Сахаров. Трябва да кажа, че има все още няколко, може би дестина затворници, затворени поради техните убеждения. Все още няма свобода на медиите, съгласно Международната федерация на журналистите, която, чийто, чийто последен доклад, който излезе в началото на този месец, посочва това. И свободата на сдружаване също е много ограничена. Това се отдаде за политическите партии, за дел правителствените организации, включително и за групите, които следят за спазването на човешките права. И, е, Белоруската фондация която те, подобни организации се сблъскват с огромни проблеми дори при регистрирането си, камо ли свободата на действие. И още нещо, което е печалбоно. Отпратих писмо до господин Калбир в началото на септември, като описах тези проблеми преди неговата среща с белоруският външен министр. Не получих никакъв отговор, нито писмо, нито нищо. Трябва да чакаме да почне да се прилага Лисабонския договор, за да получаваме отговори на писмата си а, във връзка с нарушение на човешкото права от председателството. Не са ни необходими новите, нови договори, за да може да общуваме по нормален начин. Три месеца вече чакам отговор, обаче не съм получил никакъв отговор. Дали въпросът е бил, въпросите са били повдигнати по време на срещата, дали шведското председателство е загрижено от всичко това, нищо подобно не съм чул. Пълно мълчание. Беларус е страна, която е поканена да участва в източното партньорство. Програма, която беше разработена от сегашното, председател, сегашното правителство на Швеция. И мисля, че това мълчание по отношение на Беларус съвсем не е покана в тази страна да се изгради така наречения китайски модел на демокрация. Може би онези, които работят за източното ни партньорство, едва ли биха искали да имаме един китайски модел на демокрация и китайски модел на економика на източната си граница нашите съседи заслужават поне мъничко свобода и демокрация, на които могат да се радват останалите европейски народи. Благодаря, господин Проташевич. Като ръководител на делегацията за Беларус, много важно е да, разбира се, да се включите в нашата активна работа. Искам да благодаря на, на заместник председателя Джибия за това, че организира среща, на която обсъдихме тези въпроси е, с Александър Миленкевич. Това беше много полезно, защото имахме възможност да обсъдим какви са най-добрите подходи за решаване на тези въпроси. Господин Хауърд, как изглежда всичко това от гледна точка на Общо събрание на ООН? Благодаря ви, госпожо председател. Може би трябва да се извиня на преждеговорившия. Имахме възможност да проведем изключително много дискусии с председателството и да обмени много мисли по време на този период. Така че в крайна сметка наистина беше свършена чудесна работа. Въпросът е, че има въпроси, които възникват най-вече във връзка с тази делегация, на първо място действията, които а, бяха предприяти от страна на ООН, да се променят действията по отношение на правата на жените и правата на човека. И това, според мен, е една силна страна на Европейския съюз, защото сега сме в такава позиция. в, в ООН винаги има едно бюрократично забавяне, но в крайна сметка сме насочени в правилната посока. ние може да проявим сериозен интерес към работата на ООН, защото това е повече, отколкото ние можем да свършим, свършим тук в Европейския съюз. Това би било изключително полезно. Това мога да кажа към вас като като отговор и, и като коментар върху това, което е свършено по този въпрос. Това е нещо, което се случва буквално в последните няколко дни. Специалният представител, генералния секретар няма да бъде сега кандидат. Той е много силен от Швеция. Но в нашите дискусии в Нью Йорк ми се струва, че а, ще има нов орган. Не знам дали а, мога да ви дам точното описание, но ще има комисия на ниво ООН, която ще работи върху правата на жените и правата на човека. И а, на тази комисия може да дойде от европейските кръгове, той може да бъде предложен от тук, така че можем да коментираме върху това. Също така имаше разгорещен дебат а, за реформите в съвета по правата на човека. Подготовката за тези реформи започват сега. Обикновено нашата позиция в парламента е, че това е нещо, което чухме и в доклада на председателството е, че ние подпомагаме работата на комисията в Нью Йорк, на комисията в Женева, Но според мен нашата роля ще стане още по-силна след прегледа, който ще бъде проведен. Разбира се, това са само някои от мненията, които са свързани с работата на съвета на комисията по този въпрос, но трябва и да се умислят други детайли от реформата, други детайли, на които не е било посветено толкова много а, мислене. Разбира се, имаме възможност да обсъждаме тук различни въпроси и освобождаването на този пост, който беше споменат, е едно чудесно развитие, така че ние в крайна сметка можем да се възползваме, да обсъдим как може да се възползваме от така създалото се положение във връзка с правата на човека в ООН. И една, един въпрос, въпрос, който повдигнах и в Нью Йорк и а, бих искал да споделя с вас. И съвсем справедливо имаше много разгорещен дебат в комисията, в подкомисията по-рано тази година. А, просто бих искал да кажа, че идеята и най-голямата ни тревога трябва да бъде свързана е свързано с това да се справим с военните престъпления, които са извършени по-рано в държави, кандидат членки на Европейския съюз това трябва да бъде част от общата правна рамка на Европейския съюз. Аз мятам, че ние бихме могли да се справим с това и това е нещо, което, за което трябва да се говорим с шведското председателство. Тук не трябва да се конкурираме, трябва да работим заедно с Израел, с Палестина и с ООН. за да сме сигурни, че тези въпроси ще бъдат разрешени по един правилен начин. Важно е в последствие след този доклад да бъдат проведени необходимите разследвания, необходимите действия, за да бъде постигната тази цел по един конструктивен начин. Благодаря, господин Хауит. Както всички знаете, е, съдята Голстейн е, беше поканен е, да присъства в комисията. За жалост, той по различни причини не можа да приеме тази покана. И това е достойно за съжаление. Тъй като би било интересно да чуем неговите а, забележки. Тъй като сега няма други, които искат думата, ще се върна на госпожа Ренор Хамершелд, и след това ще дам думата и на други. Но преди да стигнем до госпожа Хамършелт, ще дам думата на госпожа Кил Нилсен. Благодаря. Бих искала да запитам шведското председателство за туниския поет Талфик Менбурет, който бе осъден 6 месеца затвор – по е, доста неясни обвинения, за които няма никакво съмнение всъщност е, какви са. Установява се, че има много силно а, е, насилие върху защитниците на правата на човека в а, невероятни пропорции в Тунис. Защитниците на правата на човека викат за помощ, но не се чуват. А, има заплахи, ограничения на придвижването. А, много широка е серията на ограниченията на правата на, на човека и всичко това става при пълно безразличие на Европейския съюз. Нито един представител на Европейския съюз, нито един представител, нито една комисия не е присъствал на процеса, за който говоря. Така че мисля, че днес ние сме виновни в това, че не помагаме на човек в страшено положение туниският поет е с развалено здраве и искам да попитам какво се чака от, в името на споразуменията, които съществуват с Тунис и от името на всички ангажименти, които има Европейския съюз. Какво мисли да направи шведското председателство във връзка с нарушаването на правата на човека в Тунис? Много благодаря, госпожа Нилсен. Госпожа Камършот. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам накратко да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени от членовете на подкомитета. А също така ще реагираме на някои от забележките. Ще поканя и председателите на комисията да също да отговорят на въпроси, които бяха отправени към комисията и съвета. Може би трябва да започна, госпожо председател, с нещо, което е общо за няколко от зададените въпроси. И това е въпросът за поставяне на проблемите в центъра на вниманието. до каква степен успяваме да поставим човешките права в дневния ред, политическия дневен ред и да ги поставим, така да се каже, в центъра на политическото внимание. Искаме се да призова и депутатите, и всички борци за човешки права да се запознаят с изявленията и комуникетата от срещите на високо равнище – и с материалите, които са на... качени в интернет във връзка с контактите на нашето председателство на политическо равнище. Повдигали сме въпросите за човешките права. Най-наскоро това личи от днес из оповестеното а, общо изявление по повод на срещата Европейски съюз Китай. Там има раздел за човешките права и това е само един пример. Редица шведски министри осведомиха, осведомяваха парламента по различни аспекти на работата на шведското председателство, включително и по политическите усилия в защита на човешки, правата на човека. Задачата за поставяне на човешките права в центъра на външната политика на Европейския съюз е наша всекидневна грижа. Това личи и от нашите изявления, и от нашите действия. А, макар и не всичко това да става в рамките на а, групата а, по въпроса на човешките права, КОХОМ. Но това личи в нашата работа по общата политика за сигурност и отбрана и в редица други дялове на нашата политика. Разбира се, работата винаги може да се усъвършенства, може да бъде по-добра, но, както виждате, активно работим. Нашето председателство се опита да подобри взаимодействието между политическият комисията и комисията по въпросите на сигурността и органите, които се занимават с човешките, правата на човека. Нека кажа и нещо в отговор на въпроса, който повдигна господин Паташевич, именно за Беларус. Аз наистина не споменах изрично Беларус. И то главно, защото това не е, той не е между страните, с които сме водили диалог по въпросите на човешките права но положението с човешките права в Беларус е, е на дневен ред. Не сме го забравили. Това е важен, важна страна от нашата работа в рамките на източното партньорство. В заключението на съвета на 17 ноември за Беларус се споменават редица от въпросите, които господин Праташавич повдигна. Очевидно това е повод за загриженост и за членовете на съвета. ще се запозная с това, което, въпросите, които сте подигнали във вашето писмо и ще се постарая да получите отговор колкото може по-бързо. Сега по въпроса за господин Обиос, за Средиземноморието. Ще кажа, че очевидно, че съществуват различни а, форми за обмен с нашите средиземноморски съседи включително и форуми, посветени специално на човешките правата на човека, където може да се даде гласност на някои от вашите опасения и тревоги. Сега по, във връзка с ООН, прегледа на работа на, на съвета на човешките, за човешките права е много важен. Това е прегледа на работа на един сравнително нов орган, който се опитваме да му помогнем да, да, да свърши добра, добра работа. По време на нашето председателство имахме възможност почнем да разменяме мнения за това как трябва да се извърши този преглед на неговата работа и какви трябва да бъдат нашите цели. Но ще дам един пример. Пример за, за това как подхождаме с най-голяма откритост а, и внимание към а, този въпрос. Съветът а, няма още ясна позиция, защото искаме преди всичко да разговаряме с гражданското общество, с а, вашия парламент, Европейския парламент и с всички партньори, за да може чак тогава да разработим стратегия за преговорите. Господин Хавард спомена нашата работа а, в, по а, докладът Голстейн. Аз ви осведомих за тази работа пред няколко седмици, но искам още един път да кажа, че ние приемаме този доклад с голяма сериозност. това се дължи на общата ни позиция за нуждата от международно право в отношение на човешките права. Работим по текста, за който се преговаря. За жалост не сме постигнали още желаните резултати, но трябва да се съзнава, че работата ще продължи и ние ще участваме в този процес. Ако ми разрешите, бих искала да кажа нещо и по конкретните въпроси, повдигнати от госпожа Кил Нилсън. Да, положението на журналистите и защитниците на човешките права в Тунис е въпрос, който дава повод за загриженост. Ние сме помолили е, наши представители в Тунис да проучат положението и да направят предложения как да се опитаме да помогнем. Тоест въпросът в момента е обект на разглеждане. Нека кажа нещо и по един по-общ въпрос. Отношенията между нашата външна и вътрешна работа за човешките права, така да се каже. Господин Алонсо го повдигна, но то се спомена и от, беше споменати и от други колеги. Ясно е, че знаем, че това, което правим в нашите страни членки, вътре в Европейския съюз и външните ни действия има много тясна връзка. Добре съзнаваме това. Сигурна съм, че може да подобрим по-нататък работата си в това отношение, но един от въпросите, който беше споменат, по-точно съзнаването на значението на човешките права е много важно. Това е част от Стокхолмската програма и а, шведският министр на правосъдието а, и а, по, министр по въпросите, който бе по въпроса на иммиграцията, бяха тук, беше тук в парламента миналата седмица, обсъдиха тези въпроси, включително разделите основните права. мисля, че работата ни по дискриминацията, по директивата срещу дискриминацията е, е също пример е, в това отношение. Още две неща ще спомена накратко. Службата на Върховният е, представител в Брюксел може да даде повече информация, но по отношение на платформата за взаимодействие – било за управление на кризите, било за помощта за развитието. Във, всички случаи се опитваме да насърчим по-доброто, по-пълното изпълнение на нормите по отношение на човешките правата на човека. И накрая, госпожо председател, беше повдигнат въпроса а, за последващата, последващата информация. И тук искам да спомена два въпроса. Първо, мисля, че последващата информация е а, а, много важна. Аз си обръщам а, внимание. Имаме, а, може би съм, а, ще, имам късмета да, да, да ви осведомявам само един месец преди края на шведското председателство, но имаме още един месец да работим а, колкото имаме се да работим и с защита за човешките права, и с гражданското общество. А, но, разбира се, винаги може да се а, подобри работата. А, в това, разбира се, по ще работим и съвместно с Amnesty International. Колкото до оценката на положението в Китай, все още сме в началото на работата съзнаваме необходимостта не само от последваща информация, а, но и взаимодействие с парламента, този пар... Европейския парламент и гражданското общество. Но сега започваме едва да обсъждаме тази оценка, а, защото при това бяхме заети с планирането и провеждането на последният кръг от нашите разговори с Китай. Така че всичко, което мога да кажа по този въпрос, председател, е, ще ви осведомим по-късно. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Хамършолт. Наистина смятам, че ще имаме нужда и от по-нататъчни коментари. Искам да повдигна един въпрос във връзка с това, което господин Хаует ни предаде след посещението на в ООН и контактите, които има там. Става въпрос за аспекта жени, сигурност и мир. Искам да повдигна този въпрос, защото на моето малко ниво искам да поздравя две жени, които излизат от комисията, две жени, които излизат от комисията и които са направили много, за да подпомогнат това, че тази тематика влезе в политиките на Европейския съюз. Става въпрос за двете комисарки. Както каза е, госпожа Хамерскот, е, има конкретни неща, които са направени вследствие на е, приетото през декември. Има обучение на защитници. Но освен това, от страна на комисията има обучение на всички от тези, които заминават по граждански действия или действия във връзка с развитието на трети страни. И това е много успешно. Освен това, заедно с шведското председателство и държавите членки имахме едно заседание през октомври, за да се видят какви са плановете за действие във връзка с резолюцията на ОНЕ 1325. Така че във връзка с жените и сигурността а, ставаше въпрос за това какво ще се предвиди за сключването на споразумения. Следващата година ще искаме от Испанското председателство да ни помогне, за да можем действително да преразгледаме резолюцията следствие на 10 годишното и съществуване. Както господин Холт каза, има напредък, който трябва да поощрим в ООН и но в следващите месеци нещата трябва действително да, да продължат да, да вървят напред, за да не изостават а, има необходимост от специален докладчик за военните конфликти. Това също го споменахте и ми се струва, че би било интересно. Нека да кажа, че за сега само 16 държави от ООН имат национален план за действие в тази посока и само 3 извън а, Европейския съюз и е, близките държави, като Норвегия. Така че из... не става въпрос за 27-те страни дори. А отвън само три африкански страни и една латиноамериканска държава. Така че трябва действително да положим допълнителни усилия, допълнителен натиск, особено по нашите партньори, Африканския съюз, например, но не само страните от Магреб и страните от Латинска Америка. Това е нещо, което трябва да продължим, този натиск. Не знам нищо за този комитет, за който говори господин Холвит, но ще ще го попитам допълнително. Сега, що се отнася до работата, нека да кажа, по въпроса на господин Обиоз за Средиземноморието, действително, като борец за правата на човека, бих казала, че това е критична зона. Една част от проблемите действително са свързани с това, което вие казахте, че се съсредоточават всички проблеми около Израело-арабския конфликт. Но, въпреки това, мисля, че не трябва да забравяме, дори и да сме всички съгласни, че това е проблематична зона. В крайна сметка никога не сме наблюдавали там изборите и мисля, че не трябва да го правим, защото ще има огромни политически проблеми. Но все пак не трябва да забравяме, че с всички страни от тази зона, освен с страните, с които няма споразумение за асоцииране, например Сирия и Либия, с Турция има диалог в рамките на предприсъединяването, но, но има подкомитети на правата на човека, които се събират с всички тези държави и в крайна сметка има двудневен диалог, е, така че там действително има, е, се върши работа. Обаче лошата новина е, че в рамките на сътрудничеството Подкомисията се отложи с Тунис, така както повечето заседания с Тунис, така както и колежката каза, защото след изборите тунизиците не бяха доволни от известен брой забележки, които бяха правени от Европейския съюз и в крайна сметка всичко се отложи. Така че явно тук трябва да е, видим допълнително какво да правим. Но продължаваме работата е, по правата на човека, продължаваме диалога с съвета на Европа, е, много неща се правят от комисията Венецианската комисия, например, присъединяването на Марокко към правата на човека. Така че според различните държави напредък е различен. Доста неща мърдат и в Египет. Мисля, че ситуацията не е нито черна, нито бяла и не трябва да мислим, че проблемите в Средиземноморието пречат а, да се работи все пак в този регион доста неща се правят и за да защитим борците за правата на човека. За някои не говорим, естествено, поради е, политически риск, но във всеки случай правим възможното в тази област. И последното, което исках да добавя, е следното. Шведското председателство ни даде повод да почнем да обмисляме въпроса за поведението на европейските фирми навън. Мисля, че те първа работим по този въпрос. Има специален докладчик в ОНЕ. Той е много активен. Професор Руги, който бе изслушан от европейците по време на една работна група в Стокхолм. Мисля, че се подига въпрос въпрос за социалната и корпоративна отговорност, за която се чува отдавна в Европа, но сега имаме повод да мислим за в бъдеще, не само за поведението на европейските фирми, но и точно за това ще направим доклад за нормите и във връзка с околната среда, които се спазват от европейските фирми навън, и мисля, че всички заедно ще можем да обмислим малко по-задълбочено какви са социокултурните права. Кризата отключи някои неща и Европейския съюз явно ще трябва да задълбае в тази посока. Благодаря, госпожо председател, благодаря на колегите. Много благодаря, госпожо Арно. Знам, че госпожа Хамършолт ще иска да се изкаже във връзка с резолюцията 1235. 1325, извинете. Така ли е наистина? Наистина е много добре, че разглеждаме този въпрос. Ако може съвсем накратко един кратък коментар от госпожа Хамършолт. И разбира се, ще обсъждаме въпрос още веднъж на 14 януари. Само накратко във връзка с, с външните и вътрешните измерения на правата на човека. А, ние сме включили това в Стокхолмската програма, но има нещо специфично, а, при което е много важен този въпрос, а именно миграцията. Този въпрос се разглежда най-вече от перспектива на сигурността, а не толкова от перспектива от гледна точка на, човек, на правата на човека. Конкретният а, пример е сключването на споразумение между Европейския съюз и трети страни. Не бихме искали Европейския съюз просто да делегира отговорностите, свързани с правата на човека, които има. Хората имат право на правилна процедура на търсене на убежище, а не да се връщат обратно в своите държави, в които са подлагани на изтезания и други несправедливости. Наистина искаме човешките права да бъдат в центъра на вниманието. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Алонсо. Смятам, че тази дискусия поставя едни много, много добри основи за обмислението чрез която разглеждаме стотици проблеми, свързани с правата на човека, някои от които много важни. Бих искал да се възползвам от възможността да благодаря на госпожа Хамършолт и на госпожа Нордленд, която е от шведското председателство. Смятам, че испанските представители ще последват техния пример. Но сега трябва да продължим напред всички представители тук от парламента, съвета, комисията, ние сме изправени пред едно и също предизвикателство и можем да направим пробив само единствено ако работим заедно и си помагаме, да се сътрудничим с международните организации. Благодаря ви за тази дискусия. В следващата точка ще разговаряме по въпросите свързани с Турция ще приключим около 5.30, 6 без 25. След това имаме дискусия при затворени врата във връзка с правата на човека и диалога с Африканския съюз, Русия и Китай. Това са много важни въпроси, но ще ги разгледаме при затворени врата. ще успеем да се фокусираме върху това, как този диалог може наистина да повлияе върху нещата. Сега нека да се придвижим към точка 5 от дневния ред – Турция. Наблюдаваме положението в Турция. Комисията току-що публикува доклад за напредъка. А, има и съвместно заседание, парламентарно заседание на Комисията за Европейския съюз Турция. Госпожа Флотр ще започне дискусията. Тя всъщност ръководи делегацията между на Турция, а, както госпожа Рютен, която е докладчик. Имаме сред нас и журналисти, господин Йон Дероглу, журналист от Турция, господин Андрю Гарнер, който е следовател по въпросите на Турция. Той работи в Amnesty International. Сред нас е господин Жан-Кристоф Филори от Европейската комисия, както и посланник Селим Кюнералп от постоянната делегация на Турция към Европейския съюз. Бих искала да ви приветствам всички вас тук и най-вече вас, ваше превъзходителство. За нас е истинско удоволствие да сте сред нас. Най-напред ще изслушаме госпожа Флотър и госпожа Рюйтен. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Приветствам включването на тази точка в дневния ред на вашата подкомисия. Правата на човека в Турция са основен момент в присъединителния процес и проследяването на този процес е именно това, което мотивира работата на съвместния парламентарен комитет, който председателствам заедно с моя колега от Турския парламент. Обществото в Турция иска такива реформи, и под натиска на синдикалистите, на работниците, на защитниците на правата на човека, на журналистите, на гражданското общество изобщо, процесът е започнал, но той е доста полярен и предизвиква по определени точки много силно напрежение. Това се вижда по време на последната инициатива която е доста важна за демократизация в Турция, а именно демократичното отваряне, стартирало от е, турските власти в смисъл на дебат на 13-14 ноември, дебат в който министр на вътрешните работи предлага план на реформите. Именно това е важно. Перспектива за нова конституция – в Турция. Този процес трябва да бъде поощрен, според мен, от европейските е, отговорни лица. Освен това въпрос за кюрдите, който е изключително решаващ въпрос, защото е свързан с е, е тежестта на армията, с, е, с полицейските действия и всички тези въпроси са свързани с кюрдския въпрос. Така че факта, че тази демократичност сега а, включва и кюрдския въпрос в самите демократични институции институции и то с културните, исторически, но и военни аспекти, защото става въпрос и за разожаржаване в кюртски въпрос. Така че всички тези въпроси са изключително трудни и те поляризират целият политически пейзаж и обществото в Турция. Затова ми се струва, че от страна на Европейския съюз е истински залог да подкрепяме известен консенсус, а именно това госпожа Руйтен подчертава в доклада си. Мисля, че точно това е важното, да подкрепим някакъв консенсус. В същото време има въпроси, които не вървят. Например, синдикалната свобода. Доскоро в Турция имаше много силна мобилизация с цел на получаването на право на преговори, на стачка, на, е, на браншови споразумения. И синдикалната реформа е изключително важна и много важно от практическа гледна точка, защото това е условие за преговорите с Европа. А в същото време не се намира консенсус сред различните партньори, между властите, работодателите и синдикалистите, такъв консенсус не се намира за е, да може е, да влезе в сила този закон. И трябва да кажа, че днес действително положението не съответства на е, стандартите на Международната организация на труда. Всеки, който се интересува от ситуацията в Турция, сигурно е чул за член 301 от наказателния кодекс в Турция, който днес се прилага вече доста по-контролирано и регулирано и ограничено, но въпреки това този член съществува и приложното му поле все още е под нормите на на Европейския съд. За това комисията подчертава в доклада си, че има необходимост да се извърши промяна, за да може да се гарантира свободата на мнение и свободата на пресата и да се покрият нормите на, на Европа. Освен това, там, където има блокаж, е равенството между мъже и жени всички тези е, традиции, които е, водят до е, насилствени бракове и така нататък, всичко това нарушава правата и именно във връзка с свободата на мнение и свободата на преса. От тази гледна точка е ясно, че така наречената данъчна глоба от 2 милиарда всъщност не е, не е единственото средство. В отношенията между Европейския съюз и Турция не се записва достатъчно в документите въпроса за бежанците и мигрантите в Турция това е доста успокояваща ситуация. На практика няма никакво равенство при получаването на защита, международна защита и трябва да ви кажа, че условията на задържане могат просто да, се, да се окачестват като владяващи. Ситуацията на тези хора е абсолютно нечовешка така че по тези въпроси ми се струва, че трябва да обърнем внимание, за да се подобри съществена позицията на мигранти, независимо от това дали търсят побежище или не в Турция. Много доклади документират насилието по границите. Много често се опреква Турция, че през границите и преминават всякакви хора. Независимо от това, има съвместни операции и с България, и с Гърция по границите. Има контрол на външните и на вътрешните граници, контрол за спазването на правата на придвижване. Но във всеки случай този въпрос трябва да се разглежда още, защото Европейския съюз в крайна сметка успя да постигне от Турция да продължават да се разглеждат тези въпроси за границите. И накрая, в областта на външната политика на Турция трябва да се отбележат известни успехи, които са дори, бих казала, впечатляващи. Перспективата за ратификация от страна на арменски и турски парламенти на споразумение действително беше абсолютно неочаквана. Мисля, че Турция има сериозен капацитет да поддържа диалог между страни като Израел и някои други страни, като Сирия, например, в този регион. Нека да добавя и кипърския въпрос. Мисля, че протокол от Анкара от една страна, с който се иска от Турция да спазва ангажиментите си, тези изисквания са напълно сериозни и нормални, а същевременно всички страни трябва да действа, за да може да се изключи споразумение в Кипър в следващите месеци. И то пълно споразумение и окончателно споразумение, защото по този кипърски въпрос а, залога е вътрешен за Европа. Това е вътрешен конфликт за Европа. Всички разбират това, че тук става въпрос за Гърция, Кипър а, и ИО не е включен във въпроса. Така че това споразумение е един разумен ход. И така иначе това се подкрепя от е, доклада на Омен Ройтен и ние трябва да подкрепим всички усилия в тази посока, за да можем да се постигне окончателно решение пълни преговори по всички въпроси, свързани с кипърския въпрос, защото той просто нарушава много тежко самия процес и освен това се инструментализира в рамките на преговорите с Европа. Така че всички имаме изгода от възможно най-пълно, изчерпателно и бързо решение по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Флотър. Сега да чуем госпожа Омен Ройтън, която ще ни запознае и с проекто резолюцията, а която ще бъде прията от Комисията по външно-политическите въпроси в е, сряда. Госпожо председател, ще се огранича до въпросите за човешките права. И ние обсъждаме този въпрос точно на време тъй като в е, сряда сутринта ще внеса своя доклад в Комисията по външна политика на Европейския парламент. АФЕТ. Госпожа Флотър го спомена. В е, в Турция се води широк дебат във връзка с а, кюрдския въпрос. Направени са важни стъпки напред, но те трябва да бъдат последвани от решения. Решения в парламента и решения по отношение на правните реформи. Трябва правителството, парламента, опозицията и гражданското общество да бъдат насърчени да подкрепят е, и проведат необходимите реформи. Знам, че въпросът е много деликатен. Защото подобно демократично отваряне на Турция е една историческа възможност. В моя доклад е, се споменават редица важни въпроси. Защитата на отделните лица и на групи от лица, но прилагането на съществуващото законодателство не е достатъчно добро. А защо това е така? Защото не само липсват необходимите инструменти, но нещо повече – съществува проблем с отношението към този проблем. Дискриминацията срещу жените, дискриминация от останалите членове на общество, останалите други членове на обществото, които са различни от масата и така нататък. Спомена се въпросът за насилствените бракове, но освен прилагането на законите, трябва да се спомене, че наред с недостатъчното прилагане на съществуваните закони, е, съществуват слабости в е, системата, съдебната система. В много случаи, е, разбира се, съдилищата в Турция са независими, но не винаги са не, не непредубедени а, не винаги са безпристрастни. А, а гражданите трябва да вярват на съдебната система. И за тази цел трябва да се приемат законодат... закони за съответни реформи. Сега синдикалните права. Говорили сме и по-рано за това. Говорихме миналата седмица за синдикалните права. Говорихме за стачките миналата седмица. За колективното трудово договаряне също говорихме. Но наред с колективното трудово договаряне е необходимо да бъде гарантирано правото на стачка. То трябва да бъде част от всяко колективно трудово споразумение. Това са области, в които Турция трябва да направи повече от това, което е направила до сега. Комисията се отнася много критично към положението с свободата на словото. Има случаи на преследвания за изказвания. А това е нещо, което не може да се търпи в едно съвременно, динамично общество, каквото е турското. а свободата на пресата, това е свързано и с медийната група Доган, те бяха глобени с една огромна, несъразмерна сума, според мен. Има сдружения, медийни сдружения, в които очакват медии, участват медии, които се опитват да оказват влияние. Значи, това са конгломерати, които имат различни връзки, но изключително влияят и върху медиите. Затова е необходимо законодателство, ново законодателство в тази област. Това са въпроси, които ние, госпожо председател, ще разглеждаме и по-нататък в тази комисия. И разбира се, аз се участвам в тези обсъждания. Благодаря, госпожа Омен Ройтен радваме се, че имаме възможност да чуете, да, чу, да чуем вашето мнение преди ви да представите, внесете официално доклада си в комисията по външни работи в среда. Разбира се, това, което казвате тук, може би ще повлияе и на окончателното решение. Искам сега да дам думата на господин Едегорен, който е свързан с мрежата от над 130 местни вестника. Значи, той е, представлява а, цялата тази мрежа, а също така и за проекта за наблюдаване на тази мрежа. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря а, за тази любезна покана. Вече сме имали случай да обсъждаме положението със свободата на пресата а, и свободата на словото в Турция, а, тъй като ваша делегация беше на посещение в Истанбул, тогава сме разговаряли по този въпрос. Не един път сме споменавали съществуващите проблеми и а, специално ударение поставихме върху злощастната практика на турското правосъдие в тази област и така главен повод за нашата загриженост, който бих искал да спомена тук, е, без съмнение е следната. Е, без съмнение правителството на Ердоган от 2002 година насам е, проведе редица реформи, за да може да се приближи до европейските норми за да отговори на изискванията на, като статут на страна кандидатка. Но през последните 4 години ясно показаха, че процесът на подготовка на Турция, включително и измененията внесени в, в, на, в наказателния кодекс, законодателството, антитерористичното законодателство, фактически накърняват свободата на изявите не става дума само за журналистите, става дума за дисиденти, за синдикалисти, писатели, редактори а и най-обикновените граждани. А, сега, когато правителството се готви а, отново да измени, а, когато то се готвеше да и внесе изменения в наказателния кодекс, демонстрираха през 2005 година журналисти, защото те искаха да кажат ясно какви са опасностите, които се крият в турският наказателен кодекс. Не става дума тук за членовете на закона, става дума за най-малко 30 положения в наказателния кодекс, които ограничават свободата на изявите и пречат на работата на журналистите. Достатъчно сме говорили за член 301. Т.е. този член се дискутира и в международен план. Орхан Памук, носител на Нобеловата награда, беше обвинен по силът състав на този член 301 и той беше заплашен от ултранационалистите, но трябва да се каже, че над 5000 души в Турция са обвинени по силата на 301 член. а също и по 159 член, който беше предишната версия, негова версия. Няма да споменавам други членове на турският закон, но разрешете ми да ви дам примера с Лейла Зана, носителка на наградата Сакаров през 1995 година. И е, тук много ясно личат различните подходи на турските съдилища, когато става дума за едно и съща изява. От едната страна, когато говорите за Кюрдистан, за, за, за един съд може това да е правото на свободна изява, за друг съд да бъде престъпление. Затова е много трудно в момента да говорим за демократични норми, свобода на, на словото и свобода на пресата, като се има предвид, че 4 години след приемането на новият наказателен кодекс вече няма съдебна практика, нито по 301 член, нито по при, а, престъпленията за подбуждане към омраза, нито по а, другите а, а, предвидени в а, този закон а, нарушения като престъпления. 91 антитерористичните закони, които бяха приети, фактически при тях положението е подобно. а, когато става... Ако искате да предадете декларацията на една терористична организация, а, дори те да са пацифи... пацифистски декларации, рискувате а, а, съдебни санкции. Со... Мога да спомена и случай с журналиста Нармук Турукан, който е репортер на ежедневникът а, Хуриет, Милет, извинявайте, който, който о, отрази а, контакта си с един от ръководителите на ПКК по отношение на демократичното отваряне, което правителството а, а, за което правителството беше съобщило, той стана, ща, стана жертва на съдебно преследване по седми член от закона за антитероризма. И, и също така, колкото се отнася до оценката а, на съдебната практика, трябва да кажа, че съществуват все още много проблеми. Като разбира се, не трябва да се забравя, че вървят реформи в съдебната система, провеждат се семинари, правят се опити за приспособяване но въпреки това в практиката все още съществуват проблеми. Рисковете за журналистите са огромни и ми се струва, че стъпките, които са направени, като че ли са насочени осъждането на журналисти и на десиденти да стават по един по-перфиден, по по-тънък начин. не става тук дума за присъди, които обаче не са заместени с глоби, нито са заместени с условни присъди, както се говореше, че ще бъде направено. факта, че те са, биват признати за виновни, вече е достатъчен, за да се привлече вниманието на техните пишещи събратя. Просто опасността а, за а, осъждане на затвор а, за подобни действия в Турция трябва да отпадне. Тази опасност трябва да отпадне. представителите на силите на реда биват обвинени за действията им срещу журналисти в публичното пространство. Те, за тези насилствени действия, те се остават напълно безнаказани. Пример е манифестацията на 1 май, 1 май през 2008 година в Истанбул, пък и в други райони на Турция. Затова много важно е в иерархията на силите на реда да се вземат необходимите административни мерки, за да се санкционират тези груби грешки и ролята, тези простъпки. И, също както и осъжда, значи това е присъдите на затвор срещу дисидентите, безнаказността на силите на реда, всичко това намалява ефекта от усилията, които се полагат. Това е което ще кажа до сега. Готов съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Много ви благодаря, господин Ондюроглу. Според мен това ще е една добра възможност да дадем думата на господин посланник. Господин посланник, имате думата и след това ще продължим с останалите оратори. Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. За мен е истинско удоволствие да съм тук сред вас днес и да споделя някои свои мисли, свързани с процеса, предприят от Турция през последните няколко години. Отлична гледна точка бих искал да кажа, че оценявам възможността да съм сред вас само три седмици след като заех този пост като постоянен делегат на Турция в Европейския съюз. Разбира се, очаквам с нетърпение да поддържаме близки контакти с членовете на Европейския парламент, с вашата комисия, подкомисия, по време на моя мандат в Брюксел, тъй като напълно осъзнавам, както и всички останали, че Европейския парламент играе изключително важна роля, включително и в отношенията между Турция и Европейския съюз. Както знаете, турския главен преговарящ, господин Балш, е, ще се срещне с представители на Европейския парламент след няколко дни. Само да ви напомня, госпожо председател, присъединяването към Европейския съюз е стратегическа цел от страна на Турция и тя е такава от десетилетия. На всяко ново правителство, което е било на власт, от през тези 46 години, откакто е подписан първоначалния договор през 1963 година, за всички тях това е бил кръгълен камък в определенето на политиката. Разбира се, това е от особено значение и за настоящото правителство. Това не е само единствено цел на външно-политическите отношения. Това тези преговори с Европейския съюз са били една истинска движеща сила за всички реформи, които са активизирани през следващите няколко години, през, извинете, през предходните няколко години. Те подсилиха демократичните процеси и реформи, върху които почиват правата на човека и демократичните права. Реформите, които са предприяти, създават един нов менталитет, както и една нова политическа култура в Турция възприятията по отношение на правата на човека а, са променени изцяло а сега вече правата на човека са в центъра на правната система и независимо дали става въпрос за мъже, жени или деца, всички се възползват от тези реформи. Смятам, че стандартите на Турция в областта на основните права на човека, основните свободи на човека в върховенството на закона се подобряват от година на година. Това се признава от Европейската комисия, това е видимо в годишните доклади за напредъка. Напоследък Европейския парламент в своята резолюция по стратегията по разширяването, която беше приета миналата седмица, показа това и ние очакваме доклада от страна на госпожа Руитен, който според нас ще бъде в същия дух. Разбира се, Европейската комисия продължава да разглежда всички въпроси, продължава да разглежда дали това дали Турция посреща копенхагенските критерии. И за да обобщя, проведоха се много и много важни реформи от правна гледна точка в Турция за кратък период от време. Конституцията е променена три поредни случая от 2001 година насам. Приемат се и различни пакети за промяна през последните години. Промени са 18 члена в 53 различни закона. И това, разбира се, има а, голямо влияние. Гражданския кодекс, наказателния кодекс, а, те фигурират сред новите закони, които са приети наскоро. Има важни подобрения, например в членовете касаещи жените в граждански, в наказателния кодекс. Имаме и подробно разписани правила за това как трябва да бъдат проведени реформите. Няма да навлизам в подробности, за да обясня изцяло този забележителен процес – но наистина съм готов да отбележа някои много забележителни и важни промени. От, през след 2001 година беше забранено смъртното наказание. бяха въведени основни промени, както вече споменах, в Граждански наказателния кодекс, Борбата срещу изтезанията и мъченията се превърна в основен приоритет. Имаме така наречената нулева толерантност срещу мъченията и изтезанията. А също така преподаването и изучването на различни езици и диалекти, различни от турския. Това също стана приоритет. Спира се стана възможно преразглеждането на дела след решение на Европейския съд по човешките права. И имаме възможност за въвеждането на нови правни реформи по отношение на равнопоставеността на половете и други реформи в съдебната система. Имаме изменение на член 19 на Конституцията във връзка с основните права и свободи. Те сега се прилагат най-вече във връзка с конфликти, които се разрешават по международното право. Разбира се, има и много други а, теми, като правата на жените, правата на детето, които вече са в фокуса на вниманието. Създават се редица институции и организации, които да прилагат това законодателство. И това създава едно положително обществено мнение. Например, наказателните а, разпоредби в така наречените убийства за защита на честа. Това е включено вече в новия наказателен кодекс. Гражданско-военните взаимоотношения, те също се разглеждат. През 2003 година бяха предприяти важни правни стъпки, които преразглеждат правомощията на военните съдилища. Това беше представено за първи път като ролята на генералния секретар във връзка с съвета по сигурността. Тази роля беше подсилена. Сметната палата получи разрешение да разглежда и аудитира военните разходи, а както и те подлежат на пълен парламентарен контрол. ролята на военните в аудиовизуалния борт, например, бяха премахнати. Всичко това започна с разрешението да се преподават и излучват на езици и диалекти различни от турски език. Това беше, разбира се, първата стъпка от един процес, който продължава и до сега. Има редица частни училища, които бяха открити в различни градове от 2004 година насам. На, на Излъчва се на различни езици и диалекти. Това стана възможно през 2004 година. Имаше определени ограничения, но те бяха премахнати. Това е нещо, върху което ще се спра по-късно. Разбира се, прилагането и внедряването на тези реформи е изключително важен елемент, една неразделна част от въпроса. Обучението на държавни служители е изключително важно. Извинете, господин посланник, обаче времето ни изтича, така че ако може да пристъпим към вашето заключение. Извинявам се, наистина съжалявам, че не мога да продължа с своето представене. но това, което всъщност искам да подчертая е, че тези реформи са наистина изчерпателни във всяка сфера на живота и тяхното прилагане остава основен приоритет. Приоритет е обучението и образованието като основна част от процеса. Много неща бяха свършени в тази област. Съжалявам обаче, казва госпожа председателят, но нямаме повече време. За съжаление, дори нямате и две минути, за да продължите. Така че, ако може да заключите своето представене, господин посланник, Просто ще направя препратка към новия процес на реформа, който беше обявен скоро. Процес на демократично отваряне, който ще бъде завършен. И ще продължи с това, което беше направено до този момент. Това е част от за това, че ще се основат кюртски факултети в турските университети. Това е част от борбата срещу дискриминацията. Ще има възможност за излъчване на кюртски и на други езици и диалекти. Господин посланик, много се извинявам, обаче ви помолих да приключите. Да, господин посланник казва, че почти е приключил, но не, нямаме две минути наистина. Ако може с едно изречение да приключите. Господин посланник, едно последно изречение с ваше разрешение, както каза госпожа Флотър, нещо, което тя спомена. Тези реформи, са изключително важни, защото полагат основата за един разгорещен дебат. Имаме различни становища. И трябва да разберем, че процесът не може да бъде завършен за един ден. За крайна сметка Рим не е построен за един ден. Да, благодаря ви. После ще имате възможност да отговорите на някои въпроси. Сега господин Хауит и след това трети колега, много накратко моля, защото все още имаме две изявления, които трябва да бъдат направени. Имаме много въпроси. Ако може да се ограничите в рамките на две минути. Господин Хаует. Sorry, my, my, uh, intention... Нямах, нямах, нямах намерение да говоря преди да чуя гостите. Нека чуем гостите първо. предлагам да дадем думата на членовете на подкомисията. След това ще дадем думата на представители на Amnesty International, на Европейската комисия. Иначе, ако не говорите сега, нямате да имате възможност да се изкажете след това. А, колко, колко време ми давате? А, Вдигайте си а, знак, а, табелките, за да, когато искате думата. Господин Проди, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Исках да направя една забележка от общ характер. Действително тези преговори с Турция са изключително важни, защото Турция може да допринесе много за нашето действие в областта на световната ни политика за мир. За това искам да подчертая, че тази роля, тази твърда важна роля, често не е била добре тълкувана. Много често се говори за цивилизационни конфликти между исляма и християнството, а това е изключително страшна грешка грешка, защото тук не става въпрос за някакъв конфликт между Запада и Исляма, а по-скоро става въпрос за проблеми вътре в Исляма. Много е трудно да се разграничат политическата и социална сфера от религиозната сфера. Затова искам да кажа, че отношенията ни с Турция са изключително важни. Преговорите могат евентуално да насочат законодателството на една ислямска държава, така че тя да приеме именно това разграничение и да успее в крайна сметка да създаде лаическа светска държава. Мисля, че това е предпоставката, за да могат да се е, приемат без никакви условия е, правата на човека. Така че това би бил принос за политиката на мир. Всичко това са изключително деликатни рамки. Тази тема всъщност бе започната на фалшива, погрешна основа. Благодаря ви, господин Проди. И сега давам думата на господин Хауит. Благодаря, госпожо председател много лесно е да се работи и с госпожа Флотер, и с госпожа Омен Ройтен. Радвам се, че те и двете са тук и използват работата на подкомисията, за да може да се включат в тази дискусия. Мисля, че важно е да се спомене, че нашата подкомисия разгледа положението на човешките права в Турция преди няколко години. Важно е да критикуваме Турция, но същевременно да отчитаме постигнатия напредък. Иначе ще изпратим погрешен сигнал към нашите турски колеги. по този начин се обръщам и към господин посланника. Три кратки теми. Първо, закона за профсъюзите буксува и трябва там да се направи колкото може по-бързо напредък. Как, доколко профсъдните права са част от човешките права и как ги разглеждат за човешки права? Второ, променяте, измененията, които трябва да се внесат в член 301 доколко Европейската комисия е помогнала на турските магистрати с подготовка и така нататък, за да разбират какви са изискванията на човешките права, какво е направено и какво още може да се направи. И трето, по въпросите за кюрдския въпрос. Ние а, а, приветстваме трудните, а, смели стъпки, които се правят, но още много предстои. Мнозина биха казали, че не трябва да се направят промени в Конституцията, за да може истински, да настъпят истински промени по отношение на културните права, но разбираме, че няма консенсус между главните политически партии, за да може да се прокарат промени в турската Конституция. Трябва всички а, големи партии в турския парламент да се обединят, за да се постигне това. Господин Хават, благодаря. А сега да ви кажа, ще изброя имената на онези, които са се записали за изказване. Това са имената на записалите се за изказване, след това ще говоря двама експерти. Има два аспекта, по които искам да се изкажа. Вътрешните аспекти на турската правна система – и второ, техното отношение към човешките права и демокрацията. В британската преса този уикенд се говореше за един хомосексуалист, изявен хомосексуалист, който бил убит от собствения си баща. Въпреки всичко, което ни каза господин посланника, все още има такива престъпления на честа, така наречени престъпления на честа, които не се разследват от полицията и виновните получават малки а, а, присъди или пък не биват осъдени. Продължават да нямат права немисулманските религиозни общности, имам предвид сирийските общности, християнските общности, включително и е, продължаващото затваряне на халки, е, семинарията, в която се обучават гръцки православни. Въпреки уверенията, че тя халки ще бъде отворена наново, все още тази семинария е затворена. Нейното отваряне би било един е, не само символичен жест, който би показал, че съществува истинска търпимост към подготовка на православни свещеници в Турция. Нещо, което е невъзможно при сега положение, когато Халки е затворена. Но искам да спомена и нещо друго. Турската роля в света за, в подкрепа на нашите общи ценности. Имам предвид организацията на страните от Исламската конференция преди две седмици. А, а, там се състоя, в Истанбул се състоя среща. Господин Ахмадина Джаб, иранският президент, беше прият там, приветстван а, като като приятел на Турция. той нарушава всички резолюции на ОНЕ, вишегласно споменава, че иска да унищожи Израел. Президентът Башир от Судан също е бил поканен, но е отказал да участва в последният момент. Как може да се съответства това на усилията на на Турция да се присъедини, да се приобщи към нашите общи европейски ценности. Благодаря, господин Танок. трябва да бъде... бъда много строго, защото имаме дълъг списък на записали се за изказвания. Ако всички изкажат с 10 минути, 20 секунди повече, ще бъдем с 10 минути закъснели. Много благодаря. Бих искал да попитам посланника нещо, което е свързано с демократичното отваряне и кюртския въпрос. Вие отправихте някои много специфични, много конкретни предложения, но дали това е най-добрият начин за действие? Дали е най-доброто вторско решение, защото тук не говорим с, за диалог с кюртските представители. С други думи, кюртският въпрос не е прият, като не е признат като истински проблем. И ако това не е случая, как ще достигнете до добро решение? Липсва представителност на кюрдите в правителството. А вие имате и този, това антитерористично законодателство и това ви води до една неприемлива ситуация, при която Кюртските активисти са изпращани в затвора, като госпожа Зана, например. Наистина трябва да се проведе една отворена дискусия за кюртската инициатива, за кюртския въпрос. Тук се позовавам на различните примери, които нашият гост, господин журналистът, посочи. Просто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 Може би имате някаква представа за положението на жените, но нека да ви дам едно малко по-обективно мнение. Наскоро се срещнах с един синдикалист на 31 години, който бе преследван в Турция. В Турция действително има сериозно ограничение на профсъюзните права и пречки пред трудо, колективното трудово договаряне. Всъщност на хартия съществуват тези права, но на практика не. Единственото доказателство в случая на преследването на този синдикалист беше един самолетен билет. Цяла е, серия е, странни явления, е, които явно показаха нарушение на всички права, като подслушвания незаконни и от този ред неща се оказаха по време на този процес. Сега, по въпроса за член 301. Тук не става въпрос за това просто той да не се прилага, той просто трябва да се премахне. И сега нека да припомня за една процедура срещу правителството. Не знам какво стана с тази процедура, която беше лансирана. Имам усещането, че продължава. Ставаше въпрос за някаква глоба, но не знаем какво е станало сега с тази процедура. Сега господин Геренс. Бих искал да задам въпрос на а, господин постоянния представител на Турция пред Европейския съюз. Със сигурност има действителен напредък в областта на спазването на човешките права. Това е доста ново, като си има предвид, че действително напредъка е сериозен. Но това, което по-не е ново, че текстовете на разпоредбите всъщност показват, че ускоряването а, се дължи най-вече на процеса на присъединяване на Турция към Европа. За това въпросът ми е следния. И то точно към вас, защото вие добре познавате страната си. Не. Тенденцията явно е поощрителна, но не може ли да присъствам евентуално на обрат? ако нещо се случи вътре в страната. Благодаря на господин Горенц. Аз винаги съм бил приятел на Турция, казва господин Дева, и има тук голямо недоразумение, което бива повтаряно от Европейския съюз отново и отново. Според мен е много важно да имаме такава сигурна държава като Турция. Много важно е за границите на Европейския съюз. Ако нямаме такава светска държава, другата альтернатива е турския интелект. Всъщност, преди Мустафа Кемалата Тюрк да секуларизира турската държава, е, положението е било коренно различно. Ние всъщност непрекъснато забравяме направеното тюрк. Той променя езика, променя менталитета, променя азбуката и по някаква странна причина турците като че не споменават това, което е направила Татюрк. Господин Сенти, So Sitten Rouva Janaku, olkaa hyvä. Te, en näe teitä ollenkaan, mutta puhukaa. Kirja Proedre, Saitala. Благодаря. Искам да задам въпрос на присъстващия тук журналист относно различните свободи. Изглежда има сериозни трудности да се упражняват тези свободи, въпреки че явно има напредък в областта на, свобода, на свободата на печата. Има явно случаи на конфискации на имущество на някои младсинства – Смятате ли, че се предприемат мерки за защита на частното имущество? И освен това въпрос свързан с светската държава. До каква степен светската държава може да функционира дори и в най-удалечените райони на Турция? Много често се казва, че държавата е светска, да, но има сериозни нарушения на индивидуалните права именно в името на светската държава. Така че до каква степен това, което е записано в законите, всъщност се прилага. Благодаря. Благодаря много. Сега бих искала да подканя господин Гарднер да вземе думата съвсем за кратко. За съжаление не можем да ви отделим повече от 3 минути. Наистина съжалявам, но ще посочите най-важното. Господин Гарднер, имате думата. Благодаря за тази възможност. Макар и за кратко да говоря по въпроса за човешките права в Турция. Споразумението между Турция и Армения беше споменато вече. Споменаваше се демократичното развитие на Турция, а не един път. Тези въпроси доскоро бяха табу в Турция. И може би сега има възможност за по-нататъчни, по-нататъчен напредък по отношение на а, свободата на словото в Турция, защото критиката по отношение на отношенията с Армения и на кюрския въпрос са двата главни теми, по които се ограничава свободата на словото и биват преследвани турски журналисти. Важно е също така, когато говорим за свобода на словото в Турция, Нам трябва да се спомене кои групи обикновено стават обект на съдебно преследване. Както господин Ел спомена, го спомена, това са писатели, журналисти, издатели, защитници на човеш... правата на човека, адвокати, защитници, а, също така и а, защитници на а, тези партии, тези групи. Но освен на тези е, конкретни въпроси, свързани с свободата на словото и групите, които биват преследвани, мисля, че е важно да се проследат различните тенденции. Какъв вид е, изказвания, например, са забранени и се преследват? Много често по време на дебати по този въпрос се изказва мнение – ще има един малък брой членове, по-специално член 301 в Турският наказателен кодекс. Но съществува и проблема с прилагането на други членове, защото прилагането на закона е много голям проблем, към който ще се върна. Но мисля, че има няколко основни, основни проблема, които подхранват големият брой съдебни преследвания, които ограничават свободата на словото. Един от факторите е, че няколко от членовете на наказателния кодекс пряко ограничават свободата на словото и не съответстват по никакъв начин на международното право. Едно наред с 301, това са 318 също така. 318 пенализира а, на отчуждаването на гражданите от военните институции а, и от военната служба. Това са членове, които пряко ограничават свободата на словото, но в по-широк смисъл съществува и проблемът за ограничаване на свободата на словото, които съществуват а, а, в рамките на това, което се счита за национална сигурност членове, които са много общи и водят до това, което бих нарекал правен хаос. И от, от, по, тяхната, по тях се водят не едно съдебно преследване. Господин посланник, виждате, че ние сме строги не само към вас, но също и към нашите представители на институциите. Моля, бъдете много кратък в отговорите си, господин посланник но ще бъда стрикна. Нека кажем две минути, че ви давам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които ви зададаха въпрос. Далеко от микрофона е господин посланника. Микрофона му не е включен. Do I have to repeat my first sentence? Трябва ли да си повторя първото изречение? Съвсем накратко ще се опитам да отговоря. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Бяха зададени много конкретни въпроси. Ще отговоря на онези, които считам за най-важни. Убийствата на честа, така наречени, е нещо, което се урежда от новият наказателен кодекс, но трябва съдиите да се приспособят към новото законодателство, а същото се отнася и за полицейските органи. Разбира се, подготовката, както бе споменато, е много важен елемент. Важно изискване. И такава подготовка се извършва. Надяваме се този въпрос да бъде решен. По въпроса за младсинствата, с тях е, върви много по-добър е, диалог поради новият закон за фондациите, който орежда въпросите на собствеността е, за училището, за което се спомена. Тур... Турция е светска държава, не може да има частно религиозно а, обучение. Училището трябва по този начин да се а, организира. За демократичното отваряне на страната, госпожа Флотър го спомена. Истина е, че в момента не съществува консенсус относно възможните промени в Конституцията. Правителството работи, за да води диалог с всички политически сили. Но за сега се опитваме да приемем реформи, които не изискват не изискват конституционни промени, като примерно промените в радиоразпръскването и, друг, и другаде. Мисля, че ми се свършиха двете минути. А, а на въпроса, който беше господин Алти, който беше много конкретен – Ставаше дума за Кипър. Господин посланник, въпросът беше следния. Член 301 съгласни ли сте с това, че член 301 трябва просто да се премахне? И другата част от въпроса, процедурата или производството срещу настоящото правителство. Докъде е стигнало то? Знам, че бе произнесена глоба срещу някои от членовете на правителството и знам, че продължава това производство, но искам да съм информиран по продължението на това производство. Благодаря. Oh uh, по въпроса за член 301 ще кажа, че много страни имат подобни закони и, и ние сме възприели чужди модели в този случай, така че не мисля, че отпадането на 301 е абсолютно необходимо. Колкото до случая с управляващата партия, делото приключи в Конституционния съд и оттам нататък няма повече да има друго преследване. Искам да спомена, че наистина някои страни имат подобни членове в наказателното си законодателство, но ние в нашата подкомисия сме напълно против подобни членове, било в Китай, било в Русия, било в Турция или където и да е другаде. И сега госпожа Флотър казва и Франция, <laughs> добавя. Сега представителя на комисията, може ли накратко да ни каже как разглеждате положението с правата на човека в Турция и това ще бъде последното изказване? Госпожо председател, ще се опитам да съм съвсем кратък. Първо установявам, че много от изказалите се се позоваха на доклада на комисията. Е, това е всъщност е, е от чест за работата на моите колеги и благодаря за това. Сега няма да повтарям това, което е записано в доклада, публикуван на 14 октомври. Но ще приканя участниците на днешното изслушване да разберат добре всъщност откъде се тръгва в Турция. Така че по време на последната година действително много неща се случиха и то неща, които от дълго време се изискваха от Европейския съюз и не само в предприсъединителния процес. Някои от тези е, новости са е, истинско скъсване с миналото и нека да цитирам като пример културните права и е, ползването на други езици, освен турския в Турция. През последната година не само обществена телевизия излъчва на кюртски, но на 13 ноември се случи нещо, което не беше достатъчно забелязано а именно промяна в закона за аудиовизуалните медии, в която, с, с която се премахват абсолютно всички ограничения относно езика. Така че и частните оператори, и държавните оператори вече могат да излъчват свободно. Няма абсолютно никакво изискване за субтитри, няма изискване за превод. Това се отнася и до програмите за деца. Така че от известно време може да се каже, че в Турция има революционни промени. Исках само да добавя този аспект, защото всички останали изказали се споменаха за проблемите, което, които оставят. Ние в комисията, разбира се, ги обсъждаме много нашироко. Записали сме ги и в доклада. Продължаваме диалога с турските власти за да можем да постигнем значителен напредък и значителни подобрения още тази година, така че следващата година доклада да бъде още по-положителен, отколкото тази година. Благодаря. Uh, Много ви благодаря. Обедена съм, че историята с Турция и пътят на Турция към Европейския съюз ще продължи и ние редовно ще канем нашите гости, за да продължим тази дискусия. Да идват тук нашите гости и да и се изказват и да продължим този дебат. Много благодаря. Сега продължаваме при затворени врата. Ще имаме дебрифинг, обсъждания на това, което се е случило при консултациите по време на шведското председателство. Така че бих искала да приканя всички, освен членовете и персонала, да напуснат.